Продължаваме с доклада Елон. И така. 138 изменение за, против, въздържали се, прието е. Другите изменения отпадат. Гласуваме предложението на комисията за, против, въздържали се, прието е. Изменение 139 за, против, въздържали се, прието е. И сега законодателната резолюция. Моля, гласовите електронно. Амали абгестимт? Край на гласуването. Прието е. Сега доклада Матия, стратегическа иновационна програма, блок Едно. 51 изменение за, против, въздържали се, блок 3 пада. И сега законодателната резолюция на комисията за, против, прието е. Законодателната резолюция се гласува по именно, моля. Am alle abgestimmt? Край на гласуването. Прието е. Сега доклада Ламбордс. Европейски институт за иновации, първи блок, номер 61 за, против, въздържали се, прието е, блок 2 пада, предложението на комисията за, против, въздържали се, прието е, законодателната резолюция, моля гласувайте сега по нея. Ам али abgestimmt? Край на гласуването. Приета И сега доклад Кройцман, конкурентоспособност на предприятията, блок 1, номер 97, за, против, въздържали се, приета. Блок 2 пада. Предложението на комисията, за, против, въздържали се, прието е. И законодателната резолюция, гласовите моля електронно. Край на гласуването. Прието е. И сега доклада Краса Карвалио, специфични програми за изпълнение на Хоризонт 2020, изменение 71, за, против, въздържали се, приема се, блок 2 отпада, гласуваме предложението на комисията за, против, въздържали се, прието е. Законодателната резолюция гласуваме електронно. Амали абгестимт? Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Сега доклада на Хуан Гог, Европейска статистика, блок 1 с номер 43. Моля, гласувайте електронно по него. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Втори блок пада. Гласуваме предложението на комисията за, против, въздържали се, прието е. Законодателната резолюция гласуваме електронно. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist Край на гласуването. Прието е. Докладчика моли за думата за съвсем кратко след гласуването. Merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател. Европейският парламент току-що прие една много силна позиция по тази тема. Надяваме се, че съветът ще вземе предвид нашата позиция и, е, че ще, и комисията ще подходи конструктивно, за да постигнем добри резултати на второ четене. Благодаря. Благодаря, колега. И сега преминаваме към доклада Штайнброк, програма за социална промяна. Блок първи, 179 за, против, въздържали се, прието е. Така блок 2 пада. Гласуваме предложението на комисията за, против, прието е законодателната резолюция. Гласуваме. Ама alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието е. И така, сега доклада Халк, програмата за околна среда. 85-то изменение за, против, въздържали се, прието е. Блок 2 пада и другите изменения също отпадат. Сега гласуваме за предложението на комисията за, против, въздържали се, прието е. Имаме изменение 86 за, против, въздържали се, прието е. Законодателната резолюция гласуваме е. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието е. Сега е, доклада Столоян, програма за действие за данъчно облагане. 39-то изменение за, против, въздържали се, прието е. Блок 2 отпада. Гласуваме предложението на комисията за, против, въздържали се, приема се. Законодателната резолюция гласуваме поименно. Гласувахме ли? Всички да. Е, край на гласуването прието. Доклад е Програма за действие за митниците. Блок 1. Номер 42 за. Против. Въздържали се. Прието. Е. Блок 2 отпада. Коми... Предложението на комисията гласуваме за, против, въздържали се, прието е. Имаме и предложение 43 за, против, прието е. Законодателната резолюция гласуваме отново електронно. Haben alle abgestimmt? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Прието е. Доклад Баулс застрахователна и презастрахователна дейност. Гласуваме целият текст. Изменение 1. За. Против. Прието е. Предложението на комисията за, против, въздържали се, прието е. Законодателната резолюция гласуваме по именно. Моля, гласувайте сега. Am alle Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. И така, Гласуваме програмата за развитие от Доха, актуално състояние. Имаме предложение за резолюция на зелените. Гласуваме цялата резолюция за, против, въздържали се, отхвърляне. Имаме резо, проекто резолюция за Неуенгъл. Цялата резолюция гласуваме за, против, въздържали се, отхвърляне. Имаме проекто резолюция за службата за външна търговия, за, ком, за комисията за външна търговия. Гласуваме първото изменение, номер 8. За. Моля, гласувайте електронно. За. Против. Отхвърлено е. Девето. Моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено е. Десето. Гласувахте ли? Край на гласуването. 11 за, против, гласувайте електронно, море. Край на гласуването. Отхвърлено. 12 за. Против. Гласувайте електронно. Haben ли abgestimmt? Die Abstimmung Край на гласуването. Отхвърлено. Те... Първо изменение. За, против, въздържали се, отхвърлено е. Изменение 2. За, против, въздържали се, отхвърлено. 13. Отново гласуваме по 13 електронно. Край на гласуването. Отхвърлено е. 14. Моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено е. 15. Моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърляме. Имаме пето изменение, сусно изменение. Иска ли някой да вземе думата? Господин Салва Видигайн. А, пите. Muchas gracias, señor presidente. Como много благодаря, господин председател. Като съдокладчик, заедно с господин Морайра, бих искал да внеса устно изменение към изменение 5 на социалистите. Премахва се позоваването на нетарифните бариери. Не смятаме, че това е мястото, където трябва да се включва такъв текст. Затова в средата ще се казва приветства и така нататък. И приключваме с фразата The number of countries within the scope. Има ли колеги, които са против? Няма. Добре, в такъв случай гласуваме по изменение пето. За, против, въздържали се, прието е. Трето изменение за, против, въздържали се, прието е. Четвърто Добре, добре, е, проверяваме. Проверяваме електронно. Хамаля абгестимт. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Прието е. Четвърто. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 16. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 17. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърлено. Шесто изменение, също електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено е. Седмо. Гласуваме отново електронно. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Отхвърлено е. И така гласуваме резолюцията като цяло, гласуваме електронно. <clears throat> Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. И така, преминаваме към резолюцията за иновационната програма. Първа част за, против, прието е. Второ, за, против, прието. Параграф 15, за, против, прието е. Параграф 17, първа част за, против, въздържали се, прието е. Втора част за, против, въздържали се, прието е. Четвърта част за, против, въздържали се, прието е. Пета част за, против, въздържали се, прието е. Шеста част за, против, въздържали се, прието е. Седма част за, против, въздържали се, прието е. Параграф 18 на две части. Първа част за, против, въздържали се, прието е. Втора част за, против, въздържали се, прието е. 24. Параграф първа част за, против, въздържали се, прието е. Втора част за, против, въздържали се, прието е. Трета част за, против, въздържали се, отхвърлено. 25 ти параграф на две части. Първа част за, против, въздържали се, прието. Е. Втора част за, против, въздържали се, прието. 34-то е. изменение. Първа част за, против, въздържали се, прието е. Втора част за, против, въздържали се, отхвърлено. Трета част за, против, въздържали се, прието е. Четвърта част за, против, въздържали се, отхвърлено. 43 параграф, първа част за, против, въздържали се, прието е, втора част за, против, въздържали се, прието е, втора, Трета част за, против, прието. И цялата резолюция за, против, въздържали се, прието. Сега преминаваме към доклада КОПА. Обща политика за сигурност и, обра... и, и отбрана. Първата част гласуваме електронно. Хамаля, alle Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Втората част на параграф 7. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Девети параграф. Гласуваме електронно. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено е. Параграф 22 на две часта. Отново гласуваме електронно по първата част, моля. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Втората част, моля гласувайте отново. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. 24 параграф на 4 части. Извинявайте, казва председателят. Изменение втори. Второ. За, против, въздържали се, отхвърлено е. И сега, параграф 24, е, първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. Третата част гласуваме електронно. Am alle abgestimmt? Край на гласуването. Прието е. Четвърта част за. Против. Въздържали се. Прието е. 26 параграф. Гласуваме електронно. Haben alle Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Е. Трети, трето изменение. Гласуваме електронно, моля. Край на гласуването. Отхвърлено. Четвърто. Гласуваме електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено е. Пето. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. Шесто изменение за против. Още веднъж, моля, кой е за? Шесто изменение за. Кой е против? Въздържали се? Отхвърлено. Седмо. Отново гласуваме електронно. Ама alle abgestimmt? Край на гласуването. Отхвърлено. Осмо изменение. Гласуваме електронно отново. Haben али abgestimmt? Die Abstimmung е geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено е. И така, резолюцията като цяло гласуваме електронно. Гласувахте ли? Край на е гласуването. Прието. Сега преминаваме към доклада Галер. Техническа и промишлена база на европейската отбрана. Параграф 4. Гласуваме електронно. Готови ли сте? Край на гласуването. Прието. Параграф 5. Моля, гласувайте електронно. Готови ли сте? Край на гласуването. Прието е. Параграф 7 на две части. Първата част за. Против. Въздържали се. Прият. Прието е. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието е. Параграф 9 на две части. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието е. Втората част. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Прието е. Параграф 11 на две части. Гласуваме електронно и двете. По първата част гласувайте, моля. Хам али abgestimmt? Die Abstimmung ist Край на гласуването. Прието е. Втората част, моля. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. 17. Е, гласуваме електронно по 17. Готови ли сте? Край на гласуването. Прието. Е. Параграф 20 на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. Параграф 25. Гласуваме електронно. Ама alle abgestimmt? Die Abstimmung ist Край на гласуването. Прието е. 26 параграф. Отново електронно. Край на гласуването. Прието е. 27 параграф. Гласувайте сега, моля. Хам али abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието е. Параграф 28 на две части. За. Първа част за. Прието е. Втора част за. Против. Прието. 29 параграф. Гласувайте електронно, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е параграф 31 на две части. Първата част гласуваме електронно. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието е. Втората част също е електронно. Моля, гласувайте сега. Гласувахте ли, колеги? Прието. Параграф 33. Също на две части. Първата част, моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Прието е. Втората част. Моля, гласувайте сега. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. 34. Е. Също електронно гласуваме по първата част. Готови ли сте? Край на гласуването. Прието е. На втората част гласувайте отново, моля електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Параграф 36, 6, отново електронно гласуване. Готови ли сте? Край на гласуването. Прието. Параграф 37 на две части и двете електронно. Гласувайте по първа част, моля. Край на гласуването. Прието е. Втората част. Готови ли сте? Край на гласуването. Прието. е. 40. По първата част електронно. Готови ли сте? Край на гласуването. Приета. Е. Втората част също електронно. Готови ли сте, колеги? Край на гласуването. Прието е. Параграф 44. Отново електронно гласуване по първата част. Край на гласуването. Прието е. Втората част на 44, пак електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Прието. 46 параграф, първа част, електронност. Отново моля. Готови ли сте? Край на гласуването. Прието. Втората част. Пак е електронно. Край на гласуването. Прието. Параграф 47. Отново електронно гласуване. Край на гласуването. Прието е. Параграф 48 на две части. Също електронно гласуване по първата част, моля. Готови ли сте? Край на гласуването. Прието е. Втората част. Моля, гласувайте. Готови ли сте? Край на гласуването. 49. Отново гласуваме електронно. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. 51 параграф, отново електронно гласуване. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието е. 52 параграф. Отново електронно гласуване. Моля, гласувайте сега. Готови ли сте? Край на гласуването. Прието е. И сега само параграф 53 остана. Първа част за, против, прието. Втора част за, против, въздържали се, прието. И сега цялото, цялостното гласуване е електронно. Хам али abgestimmt? Я Abstimmung Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. И сега последния доклад за днес – социалното измерение на економически паричен съюз. Изменение 6. За, против, въздържали се, прието е. Добре, нека проверим. Проверяваме електронно. Готови ли сте, колеги? Край на гласуването. Прието е. Нека ви напомня. Ако изтеглите е, картата си предварително, не ви се брои гласа. И така, трето, за, против, прието е. Четвърто, за. Тре, трето ще проверим. Трето изменение ще проверим. Добре. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прави сте, да, отхвърлено е. Четвърто. За, против, въздържали се. Ще проверим. Моля, гласувайте сега електронно по четвърто. Край на гласуването. Отхвърлено е. Седмо изменение. За. Против. Въздържали се. Прието е. Параграф 6. Е, електронно. Не, извинявайте, това пада. Параграф 7. Е, десето изменение е, по именно гласуваме. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено изменението. Изменение 8. За. Против. Въздържали се. Прието е. 11. Гласуваме електронно отново. Готови ли сте? Край на гласуването. Отхвърлено е. 12. Отново електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено е. 19 параграф. За. Против. Нека проверим. Проверяваме оригиналния текст на 19. За. Е, гласувайте електронно, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуване. Отхвърлено е. 13, то изменение. Гласуваме електронно отново. Готови ли сте? Край на гласуването. Отхвърлено е. 20 параграф, оригиналният текст, за, против, прието е. Параграф 21, гласуваме електронно. Готови ли сте? Край на гласуването. Прието е. Параграф 24, оригинален текст, гласуваме електронно отново. Готови ли сте? Край на гласуването. Прието е. Девето. За. Против. Въздържали се. Прието е. Оригиналният текст пада. Пето изменение гласуваме. За. Против. Въздържали се. Нека проверим. Пето изменение проверяваме. Готови ли сте? Край на гласуването. Прието е. Така оригиналният текст пада. Изменение едно. За, за против. Въздържали се. Прието е. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Прието е. И тук оригиналният текст пада. Гласуваме цялата резолюция по именно. Моля, гласувайте сега. Амали абгестимт? Готови ли сте, колеги? Край на гласуването. Прието е. Поздравявам докладчиците. Желая ви добър апетит, а тези, които си тръгват, да стигнат успешно вкъщи. А сега госпожа Переш. Благодаря, господин председател. Тази резолюция съвсем не е а, такава, каквато бих искала да бъде. А, в нея е мандата, който пленарното заседание на Европейския парламент дава за преговори по економически и паричен съвет, в които трябва да се включи социалното измерение. Благодаря. Колеги, опитах се да бъда бърз при гласуването. Искам да ви помоля вие от ваша страна да напуснете бързо салата, за да може да продължим с изявленията на вота, с обясненията на вода. Господин Лайнен има думата като първи оратор. Е, колеги Лайнен.